егоизъм е най-лошият ни враг. Високомерието на някои е, държави членки е в съвета, благодарение на което високомерие винаги закъснява съюзът в общите си действия. Сега е времето, тъкмо пред лицето на кризата, да действаме заедно. Когато европейската економика се срива, е, когато хората не могат да се поръжат за препитанието си и когато загиват хиляди. Сега е времето да действаме заедно. Благодаря. Благодаря ви. Тази пандемия на COVID-19 не представлява само една болест. Тук става въпроси за близките, за страданието, за тъгата. Нуждаем се от извънредни мерки. Временното обявяване на извънредно положение може наистина да е полезно, но в никакъв случай правовата държава не бива да бъде уронвана и подкопавана. Всички държави членки наистина предприеха такива мерки, обявиха извънредно а, положение. Парламентите обаче, както и нашия, навсякъде трябва да изпълняват своята законодателна дейност – и тази криза показа колко сме зависими от продоволствието и то с основни продукти. Ние трябва да бъдем самостоятелни в това продоволствие. Тук не става въпрос само за е, лекарства, за медицински изделия, но тук става въпрос и за храна, хранителни продукти. Каква беше реакцията на Европейския съюз е, спрямо Китай и доставката на, марки, на, на маски? Извинете. А, а също така, а, е, реакцията остава много дискретна. Естествено, че трябва да защитаваме е- Европа, но ние трябва да бъдем силни самите себе си. Трябва да защитаваме нашата промишленост и международната сцена, да представяме нашите ценности – и да опазваме наистина най-нуждаещите се и най-уязвимите. Благодаря на колегата Визнер Лима. За минута и половина колегата Пицула има думата. Hvala gospodine predsjedniče. Къде има političke воля на... Благодаря, господин председател. Където има воля, има и път. Тази трагична ситуация трябва да ни даде полки за бъдеще. Многогодишната финансова рамка изглежда в момента толкова неважна. Изправени сме пред най-голямата криза. Какво да правим? в тази криза най-голямата след Втората световна война. Трябва да използваме най-много кохезионните си фондове. Това е полуката от кризата. <clears throat> Покупките от корпоративния сектор, тях трябва да да приоритизираме и то висококачествени покупки от частния сектор. Освен това, друга полука е, че трябва да използваме фондовете за селското стопанство и за развитието на селскостопанските райони, защото се оказва, че селските стопани са най-тежко засегнати. Има много средства, но средствата трябва да се разходват отговорно и прозрачно на всички равнища. И в заключение, аз ще подкрепя това споразумение. То можеше да е по-добро, но и за момента това споразумение е важно да се вземе. Благодаря, господин Каза. Благодаря, господин председател. Изправени сме пред общ враг, който не прави разлика. Европа се е създала по време на криза. И именно по време на криза по-добре виждаме е, посоката. Днес е, да спасим човешки живот, но и да осигурим препитание. Програмата Шуър е, ще бъде от жизнено значение за опазването на заетостта в Европейския съюз е, правителствата трябва да подкрепят това предложение и още повече, за да подкрепим МСП, гръбнак на нашата економика, бързо сега трябва да получат достъп те, малките и средните предприятия, до нужното финансиране. И разбира се, трябва да се укрепи капацитета на здравната система. Многогодишната финансова рамка и особено ОСФ-1, е, е, въпрос по който аз отговарям в парламента, е, е, ще са гарант за това. Е, комисията следва да готви мерки за действие именно в такива извънредни ситуации, така че нужните средства да стигат до унези, които най-вече се нуждаят от тях. Да не разочароваме очакванията на своите съграждани. Благодаря. Колегата Дюпон за минута и половина. Благодаря. Комисията има започна работата си под мотото Европа, която се цели високо. Но какво дойде? Дойде времето, когато държавите членки трябваше да имат осигурена повече гъвкавост – трябваше да се дадат повече подкрепа за здравната система. Някои държави членки действаха по-бързо. Това бе добре е, в някои моменти, но в от други моменти се появи напрежение между държавите членки. Уважаеми господин комисар, е, един съюз, който, се, е, който е амбициозен, е нещо чудесно. Чудесно е, когато е, става дума за тежки времена, но нека не забравяме, че тежките времена могат да ощетят е, уязвимите граждани. Може да бъдат ощетени нашите съседи. Ние искаме социална дистанция и спазване на мерките от нашите граждани. Добре, това са техните насоки, това са нашите насоки към тя, тях, но трябва в същото време да помислим какво да направим за излизане от кризата. Имаме нужда от европейски решения. Нека излезем от кризата по-силни и по-сплотени. Благодаря, госпожо Дюпон. А сега господин Шевчович от името на комисията. Uh, Благодаря, господин председател. Когато последния път е, бях тук, е, ние благодарихме на всички лекари, медицински сестри, полицията, на доброволците, които помагат на възрастните хора и на най-нуждаещите си се. Днес, както каза е, госпожа фон дер Лайен, а, ние искаме да благодарим на гражданите и да покажем, че ние сме готови да поемем нашата огромна отговорност и да им благодарим на всички граждани, които спазват правилата, социалната дистанция, което разбира се никак не е лесно за всички тези, които работят от вкъщи. Този дебат днес ясно посочи, че Европа е готова да се справи с това предизвикателство. Хората, държавите членки си помагат и ние се учим да се справим с тази нечувана криза и да се подготвим за економическите последствия. И на вас искам да благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент, за вашата енергия, за вашата страст и за това, че вие говорите с гражданите, гражданите, които вие представлявате. Кризата с COVID-19 се описва от някои хора като драматичен ускорител, както за добро, така и за лошо. Ние видяхме, че гражданската отговорност, гражданското достоинство и доблест – са пример за това, че нашите общества функционират в тази драматична криза. И ние също така видяхме, че можем бързо да взимаме решение. И само за няколко седмици, в рамките на 4-5 седмици, ние направихме много повече, отколкото преди 4 години, когато преживяхме финансовата криза. Честно казано, COVID-19 също така ускори появата на фалшиви новини, на популизъм, урони, показа, че може да бъде уронено върховенството на закона. И както каза господин Ламберт, искам да ви уверя, че ние в Европейската комисия сме будни за всичко това, което се случва в държавите членки. Наблюдаваме а, и сме в контакт с а, Полша, с Унгария, и анализираме всички отрицателни фалшиви новини, разпространяване в социалните медии и правим всичко възможно те да, те да бъдат спряни. Мисля, че всички вие, както се изказахте и както господин Консалес и госпожа Гарсия Перес, господин Шолуш казаха, че бъдещето на Европа се решава сега. И ние се нуждаем от различна Европа. По-патриотична, по-демократична и по-силна. Затова искам да благодаря на всички ви, които ясно заявихте, че се нуждаем от масивни нови економически инвестиции. Благодаря ви за това, че ще подкрепите пакета, който предвижда незабавни мерки. Нуждаем се същевременно от масови инвестиции в възстановяването на економиката, спасяването на работните места, опазването на нашата економика от враждебни действия. Нуждаем се от нов план Маршал за бъдещето на Европа, който да бъде солидарен, чист, екологичен, устойчив и стабилен. Само по този начин може да вървим към нашата обща европейска съдба. И нека се възползваме от потенциала на единия пазар – и то по максимален начин. От цялата тази зелена и цифрова революция и да се получим, разбира се, от кризата, като изградим една по-устойчива и стабилна и силна Европа. Може би си спомняте, че в миналото а, трябваше да се справяме с различни проблеми и зависимости. И трябваше да търсим решения и да избираме а, кои да бъдат веригите на продоволствие и къде да съхраняваме най-важните лекарства и медицинско оборудване. Идеята е също така да погледнем по какъв начин можем да диверсифицираме нашите подходи, да не зависим от една единствена страна. Нуждаем се за целта от добри анализи. Какво може да се произвежда тук в Европа? Именно защото да сме сигурни, че когато се нуждаем най-много от това, ние ще разполагаме с него. Всички вие, които заявихте, че се нуждаем от по-амбициозни и по- сериозни решения, аз съм съгласен с вас. Въпросът е да видим как ще е, намерим финансиране. Нуждаем се, разбира се, от, стронг, е, от силна МФРМ. И точно в този момент се нуждаем наистина от европейския бюджет, който да бъде добре захранен и подплатен. И да насочим вниманието си върху всички области, които се нуждаят от незабавна, спешна помощ, за да не допускаме бъдещи кризи и съответно за да смекчим тяхното опустошително въздействие върху економиката. Много от вас казаха, че се нуждаем от високо квалифицирани работни места. Съгласен съм. Уважаеми членове на Европейския парламент, ние разчитаме на вашата подкрепа за нашата многогодишна финансова рамка, която да бъде добре подплатена, захранена, модернизирана, за да се справим успешно с економическите последствия от шока на тази криза. Разбира се, че много от вас се изказаха за предпазните средства, за маските и така нататък. Уверявам, че с моите колеги работим непрекъснато нон-стоп и много скоро всички е, ще видите добрите резалти от е, общите е, съвместни обществени поръчки, за да може всички лекари навсякъде и медицински сестри да се възползват от това оборудване. Искам да уверя и дружествата, фирмите. Искам да им благодаря на тези, които произвеждат дезинфектанти, маски, дихателни апарати, които са толкова необходими в болниците ни. И само в рамките на няколко месеца ще видите, че а, а, този капацитет ще бъде мобилизиран. Беше поставен и въпроса за възрастните хора и за най-уязвимите. Моята майка, тъща ми и много други възрастни хора в Словакия също се намират в тази ситуация. Наистина, нека заедно, съвместно да им помогнем. Какво можем ние да направим? Повече да направим, за да предоставим помощта на тези, които най-много се нуждаят от нея. И съвсем накратко ще се спра на два важни коментара от господин Гаспари, който повдигна въпроса за приложението, проследяващо вируса. Искам да ви уверя, че това ще бъде европейско приложение. Ние работим с най-добрите специалисти, които ще разработят това приложение. И това приложение ще може да проследява вируса, а не хората. И разбира се, ние ще гарантираме пълно спазване на разпоредбите за защита на лични данни. Това ще бъде анонимен вирус, а, извинете, приложение. И а, така че всички ние можем да бъдем изложени на тази опасност от вируса. И други колеги, господин Лаваротуру, Силва де Перера и така нататък повдигнаха въпроса за възстановителния план в рамките на МФРМ. Комисията работи върху този план и а, до края на месеца ще ви го представим. Както посочи госпожа Фондер Лайнен, за толкова кратък период ние успяхме да мобилизираме 3 милиарда. Да, съгласен съм с вас, нуждаем се от повече, но с вашата подкрепа съм убеден, че ще получим и ще се здобием наистина с европейския бюджет. Нуждаем се, разбира се, и от добра дипломация. Защото се нуждаем от единодушно решение, за да се приеме европейския бюджет. И ние разговаряме, и ви моля и вие да разговаряте с европейските лидери, за да получим обща подкрепа на всички държави членки. Нека да се получим от миналото. Нека то да ни помага в разработването на добри политики за в бъдеще. И аз съм убеден, че всичко това ще бъде отразено в нашите предстоящи предложения. В заключение, господин председател, искам да благодаря на всички вас за вашите предложения, идеи и за подкрепата, която вие оказахте днес тези толкова трудни седмици. И с вашата подкрепа ние ще изградим Европа, която ще се въздигне от тази драматична криза. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Да, председателят Мишел ме помоли да го извиня, тъй като трябваше да напусне по-рано. Но неговите сътрудници ще го осведомят за развитието на дебата. С това приключваме обсъжданията. През до, три, до 1 и половина ще направим пауза. До тогава ви желая добър апетит. Приключваме заседанието за момента.